look. Jó reggelt kívánok! Az ülést megnyitom. Откривам заседанието. Első napi pontunk a Първата точка от дневния ден е раз... декларация и изявление на комисията за разпределение на продоволствие на най-лишените лица в Съюза. И с нас има комисар. Първият ни оратор е комисарят. Имате думата. Имате думата. Господин председателю, почитаеми депутати, отбелязвам значимостта, която вие придавате